Добро утро. Извинявам се, че закъснях. Всъщност, трафика беше много натоварен. Съвсем в началото ще започнем с една важна тема. Бюджета на европейските общности и бюджета, свързан с службата за външни дейности. Колегата Ерват ще ни даде повече информация по този въпрос. Тази точка беше като допълнение към дневния ред. Ако сте съгласни с тази промяна в дневния ред. Ам... Следващата точка – публично изслушване относно трайната политика на Европейския съюз за далечния север. Това е първия път. За първи път ще обсъждаме тази система и е, това много ще помогне за изготвянето на доклада на господин Галан, който също изготвя доклад е, по тази тема. Има четирима експерти, които са сред нас. И те ще представят своите теми. Експертите знаят, разбира се, че трябва да се изказват на кратко, по 10 минути. Професор Вили Естренг, директор а, на Ocean Futures в Осло, той веднага получава думата. Благодаря ви. Well, you, Chairman, благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да участвам в това много важно изслушване. Поканиха ме да говоря за, за геополитиката на Арктика и геополитиката, разбира се, е свързана с връзката между географското пространство и международната политика. Това взаимоотношение се смята, че е изключително важно и връзките са много тесни, тъй като никоя държава не е отвъд и независимо от географията. Следователно, никоя държава не е независима от битките, които се водят за географиката. Географската област, за която ще се спра днес, е Арктика и далечния север. Арктика привлича политически интерес от е, нарастващ брой държави, както европейски, така и азиатски, малки и големи, полярни и тропични. Този интерес е свързан с седем взаимосвързани геополитически характеристики на региона. На първо място това е географското местоположение между три континента. Смята се, че там има изобилие от стратегически важни индустриални ресурси, по-конкретно петрол и газ. На трето място морските коридори. На четвърто място на намаляващият морски лед. На пето място военно-стратегическото значение на, шесто място, екологичната уязвимост и на седно място регулаторна близост с съществуващите между, международни споразумения за океана. От тези характеристики аз ще разгледам местоположението, морските коридори и намаляващата дебелина на леда. Най-напред няколко думи за географското местоположение. Никой от основните промишлени райони в Русия, Северна Америка, Европа и Япония, както и по-голямата част от Китай, не, се, не отстоят на повече от 3860 морски мили от Северния полюс. Това означава, че около 80% от световното промишлено производство се произвежда на север от 30 градуса северна ширина и 70% от всички столици са на север от тропика на Рака. Следователно, Арктическият океан е промишлено Средиземно море, което лежи между най-напредналите региони в света. Що се отнася до международна търговия между економическите сили в света, този район осигурява най-доброто, най-добрата и най-краткия географски път. Три арктически маршрута могат при някои условия да бъдат използвани за тази цел. Североисточният път, който минава на север от Сибир, северо-западния път, който преминава през канадския архипелаг и трансполярния път, който преминава през Централния арктически океан. Сега с няколко думи за потенциала на тези пътища, що се отнася до разстоянията. Ще ви дам пример. Разстоянието между Йокохама в Япония и Хамбург в Германия е само 6600 морски мили, когато се използва североисточния път и 11400 морски мили през Суетския канал. Разбира се, това означава, че разстоянието се съкръщава с 42%. Ако трансполярният път през Северния полюс се бъде използван, разстоянието се съкръщава с още 700 морски мили. И за да обобщя тази таблица, по-голямата част от северният източен бряг Китай и Япония. Тайван са по-близо до Европейския съюз през Арктика, отколкото през Средиземно море. И това, което е още по-важно от економическа гледна точка, през лятото 10-17 дни могат да бъдат спестени като време за транспорт, ако се използват арктическите пътища вместо Суетския канал. Морският лед, разбира се, е основната пречка пред водния транспорт в тази част на света. Днес обаче, в резултат на затоплянето, причинено от човека, условията в далечния север се променят. С други думи, условията през зимата са горе-долу като през лятото. През, през периода 1976-1999 година Дебелината на леда в Арктическия океан намаля с 1 милион квадратни километра, т.е. площ по-голяма от Норвегия, Дания и Швеция взети заедно. През, през последните три години дебелината на леда в Централния Арктически океан намаля с 42%. Възоснова на тези и други научни наблюдения, опитите говорят, извършните опити говорят че има допълнително намаляване на дебелината на леда с около 30% и намаляване в обема на леда с между 15 и 40% от 2050 година. Според някои експерименти и модели дори се смята, че в бъдеще няма да има лед в Арктическия океан. Топенето на ледовете е дългосрочен и траен процес, в резултат на което ледът постепенно се премества на север. И като резултат от, от това ледът допълнително изтънява крайбрежните райони на Арктическия океан постепенно биват изчиствани от лед. През последните години сезона за пътуване се удължи с, от 3 на 5-6 месеца, а някои части от пътя, особено североисточния път, се използват целогодишно за транспорт на стратегически важни ресурси, които биват транспортирани до пазари в южните ширини. През зимата, т.е. март има лед, напълно покритие с лед, но дебелината на покривката намалява. Що се отнася до пътищата, морския път кара от полуостров Таймир до Мурманск е най-красноречивия пример за път, който се използва целогодишно. Още от 1978 година този път се използва след като биват използвани ледоразбивачи е, и е, той е, е годен за експлоатация целогодишно и се използва за пренос на никел от Игарка до Мурманск. През последните години този маршрут също така се използва за транспорт на петрол. Днес вече не са необходими ледоразбивачи шест съвременни ледоразбивачи могат да работят независимо през зимния сезон. Очакванията, че маршрути от този тип ще се увеличат през следващите години, означават, че, регионалните, че ресурсите от региона ще могат да бъдат транспортирани до южните пазари. В това отношение западната част на северо път е особено привлекателна поради пряката си връзка с Северния морски коридор. Северният морски коридор се разпростира от Бяло море с партньори в Мурманск, Ненец и Архангелск до множество пристанища в Северно море. Коридорът беше утвърден като интеррегионален проект от Европейския съюз през 2002 година. Създаден има партньори в 22 региона и 8 страни. Според западни специалисти, коридорът е най-важната връзка между Северния морски коридор и Североизточният път, който свързва северо-западна Русия с Тихи океан. Коридорът също така има и трансатлантическо разклонение, което свързва източния бряг на Северна Америка с арктическата част на Русия. Това разклонение започна да се използва по-активно през февруари 2008 година, когато първата пратка петрол беше доставена в Съединените щати от Русия, тъй като транспортните разходи на петрол от Мурманск от Северна Америка са сравними с тези през Близкия изток. Корабоплаването през това ръкосклонение се очаква да се засили в бъдеще. Исландия възнамерява да обслужва това разклонение, като създаде океанско пристанище, ремонтен, кораборемонтен завод и съоръжения за разтоварване на стоки от малки в големи танкери. Подобен транспортен коридор все още не е създаден в Тихи океан. Има обаче данни, че скоро ще бъде създаден коридор, за да се преодолее заплахата от пиратство в южните морета и да се намали зависимостта от политиката в Близкия изток, изток като най-вероятно Китай ще бъде изключително активен участник. Как да представя предизвикателствата? Нека, нека да хвърля бегал поглед към историята. Един превозвач от Амстердам до Йокохама през Северния морски коридор и Североизточния път ще трябва да прекоси 400 морски мили трудни е, условия. Това означава 5-6% от общото разстояние. Половин, повече от половината от пътя преминава през международни води, в които няма лед и около 40% е вода е в води, в които няма лед. През 19 век французите създадаха Суетския канал, Суетския и Панамският канал и съкратиха разстоянието между Близкия изток и Европа. Предизвикателството на 21 век е да се преодолее пречката, свързана с бързо топящия се лед в резултат на международно сътрудничество и усъвършенствана корабостроителна технология. Това ще стане възможно, ако бъдат обединени международните усилия. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, професор Елстренг. Следващият участник, следващият оратор е професор Валур Ингемундарсон от университета в Рейкявик. Благодаря. Моля, не се притеснявайте за произношението. Далеч не сте първия, който се сблъсква с затруднение. Аз ще се занимавам с, с геополитическите аспекти на арктическите ресурси. На това е посветена моята презентация. В моята презентация ще се спра върху два въпроса. Прогнозните изчисления за ресурсите въз основа на статистически данни от 2008 Смята се, че около 30% от неоткритите залежи петрол, приблизително също толкова от природен газ, се намират в Арктическия регион. И ще говоря също така за възможните перспективи за добив на петрол и газ и за достъп до арктическите ресурси и жизнеспособността и рентабилността на добива на подобни ресурси, включително и шистен газ. Основно обаче ще се занимавам с геополитическите и правни последици от добива на ресурси в арктическия регион с оглед на няколко фактора. Първо, съвпадение или при покриване на юрисдикцията, Също така Конвенцията на ОНЕ за моретата и законодателство за Арктически регион, което проистича от тази конвенция. Също така двустранните и многостранните отношения между държавите и привилегированата позиция на държавите, които са фактически регион. Това са САЩ, Канада, Дания, Норвегия и Русия и възможности за геополитически напрежения или конфликти. Също така има и други фактори, които имат интерес към този регион, без да са пряко разположени там, най-вече Европейски съюз Китай. Също така ще говоря за добива на шистен газ, обаче високите разходи за добива му означават, че още нещата не са сигурни. Предполага също така, че има достатъчно залежи на петрол и газ в фактически регион. И повечето залежи са в територии, които са а, се намират в изключителните економически зони. Но като се отчете, че има общност за сигурността между САЩ и Канада, едва ли можем да очакваме, че ще има сериозна конфронтация. Това е аналогично на споразумението между Канада и САЩ за северо-западния път. Аз бих твърдял, че при покриващите се заявки за територия не изискват задължително спешни решения. По-скоро те ще отложат разработването на ресурсите, отколкото ще са от конфликти. Обаче няма механизъм в ОНЕ за разрешаване на подобни спорове. Освен това съществува дали ще има институционализирана рамка за вземане на решения, в която да участват всичките пет арктически държави. Трябва да се отчитат следните фактори. Първо, размера на шелфа може да бъде определен от специализирани органи на ОНЕ, но това няма да помогне до голяма степен да се решат възможните спорове между държавите. Пете крайокеански държави могат да преговарят една с друга за определене на морските маршрути. И те имат стимули да го направят и то по умирен начин – но може да се очакват определени напрежения. Що се отнася до Арктическия съвет, това е един съвещателен орган, който няма възможности за вземане на решения. А той позволява да се улесни многостранното сътрудничество, но не се занимава с въпросите на сигурността в фактически регион. Задава се въпроса дали този орган може да бъде запазен като основен инструмент за разглеждане на проблемите в региони, особено предвид ограничените му правомощия. И накрая най-противоречивото решение беше е, решението на пете арктически държави, което беше взето в Гренландия през 2008 година. Те посочиха, че ще стремят към сигурност и стабилност в региона, обаче бяха изключени три държави е, Исландия, Финландия и Норвегия. Освен това не бяха включени представителите на кореното население, което предизвика негативна реакция сред корените народи. Канадското правителство проведе допълнителна среща тази година през март, Организира се под егидата на канадското правителство среща на петте арктически държави, обаче много хора смятат, че тази среща е била провал. И, например, Хилари Клинтън публично порица канадското правителство за това, че не бяха поканени другите заинтересовани страни. Обаче на този етап все още не може да се каже дали Арктическия съвет ще продължи своята дейност. Разбира се, има и доводи в полза на засиленото сътрудничество между арктическите държави, за да се предотвратят териториалните спорове. Uh, и днес това, което се случва в арктическия регион, е мобилизация за подго... подготвеност. Виждам, че има едни доста сериозни правни спорове. В... Имаме основни участници, които се подчиняват на международното право, но има едно препокриване на териториалните претенции и виждаме, че понякога се прибягва до националистическа риторика. И се опасявам, че това ще се изостри, когато започне добива на ресурси в фактически регион. И накрая ще кажа, че дори да имаме региони с ниско напрежение, понякога риториката – може да създаде политическа реалност. Например, когато руснаците забиха националното знаме на Русия на дъното на Арктическия океан през 2007 година. Очевидно, това беше едно събитие, което беше за вътрешно потребление, но останалите заинтересовани страни също така започнаха да развиват една националистическа риторика, такива явления имаше в Канада и в САЩ. И в този смисъл геополитическите тенденции и промени, както и риториката, могат да изиграят своята роля в този регион. Благодаря ви. Благодаря ви, господин професор. С това приключваме частта на нашето изслушване, посветена на презентация. Сега давам думата на господин Джейми Рейнолс от е, Европейската комисия, Генерална дирекция околна среда и член на Арктическия съвет. Uh, Благодаря ви за тази възможност да представя подхода на Европейската комисия към политиката на Европейския съюз за арктическия регион. Европейския съюз има ясно арктическо призвание. Три от държавите членки са арктически държави. Исландия, Северна територия и Гренландия поддържат близки връзки. Голяма част от политиката и програмите на Европейския съюз имат пряко или косвено въздействие върху Арктика, в това число и научните изследвания, за които ние отделихме около 200 милиона евро. И това е в допълнение на средствата, осигурени от отделните държави членки. Също така работим активно в много програми, свързани с Арктика. Имам предвид северното измерение – сътрудничеството между Европейския съюз, Баренцово море и Арктика, конвенцията ГОСПАР за защитата на морската среда в Северния Атлантически океан. Там влиза районът, който беше разгледан от професор Йостренг в неговото изложение за северните коридори и пътища. Така че освен економическите връзки, съществуват и политически институционални връзки, които обвързват Европейския съюз и Арктика. По тази причина Европейския съюз постепенно разработва арктическа политика. Заедно с това е, признава легитимните интереси на арктическите държави. През 2009 година, декември, бяха формулирани в приоритети, свързани с насърчаване на устойчивото използване на ресурсите. Също така бихме искали да дадем своя принос за засилено многостранно управление възоснова на съществуващи споразумения. По-конкретно Конвенцията на ООН за морското право. Също така за по-нататъчно развитие. Отчитаме нарастващата роля на Арктическия съвет и неговата важна роля – и ораторите привлякаха внимание към ролята на Арктическия съвет в процеса на взимане на решение. Аз мисля, че Европейската комисия и Европейския съюз могат да дадат